So, alle Abstimmlisten. Всички списъци за гласуване са раздадени. Първо да ви кажа добро утро и е, да ви уведомя, че имаме доста наситена програма днес. Поздравявам операторски екип от парламента. Те правят е, филм за колегата Линда Макеван. Макеван ТВ, <laughs> und, und ich möchte jetzt... Искам Веднага да обявя първото гласуване. Има едно изказване от Крис Дейвис в тази връзка. Моля. Господин председател, разбирам, че нямаме превод на измененията на различните езици. Това е противно на правилника за дейността. Разбирам, че има пълна подкрепа за това да действаме така или иначе по причини, които разбирам, но може ли да чуем, поне някои от моите колеги искат да чуят, защо възнамеряваме да действаме в разрез с правилника за дейността? Скъпи Крис Дейвис, ние се споразумяхме, когато определяхме сроковете за този доклад, измененията да бъдат внесени на английски язик. Аз попитах дали някой възразява на това, тогава нямаше възражения и сега получих е, сведения от е, колегата Олга Крамер. Ще дам думата на този колега. Е, той не беше съгласен с тази процедура но всички останали колеги казаха, ще внесем е, измененията на английски, както и колегата Холгър Крамер. Той внесе измененията си също на английски язик, въпреки че имаше възражение. И сега искам още веднъж да дам думата на Холгър Кламер, за да е, обясни защо не е съгласен с тази процедура, е, въпреки че комисията гласува тя да се приеме тъй като ще трябва да се предвиди в противен случай срок за превод. Холгар Кламер. Благодаря, Матия, за това, че ми даваш думата. Няма да се изказвам дълго. Смятам, че правилникът е всъщност онзи документ, на който се базира работата на парламента. И аз не мисля, че можем от време на време да не спазваме правилника, когато това ни е удобно. Имаме конкретен случай с много сложна процедура по съвместно вземане на решения. Необходимо е време, необходими са усилия за запознаване с текста и мисля, че това е едно от фундаменталните права на депутата да може да внася изменения на майчиния си език, когато желая. И е, аз е, искам да кажа, че в е, този случай ние не бихме приели обесилването на правилника, но комисията, освен това, няма и право да прави това сега, може би капацитета за превод е недостатъчен. Може би трябва да си помислим някоя друга незаконодателна процедура, която обсъждаме, да я оставим на заден план. Обаче не може да има подобно основание да не се спазва правилника, че през юли ще влиза в сила законодателен акт и процедурата трябва да се ускори. Това не съответства на демократичните принципи в парламента, особено когато става дума за такива сложни законодателни актове. Скъпи Холгър Крамер, ние не сме обесилили, не сме нарушили правилника. Правилника си действа. Имам предвид е, член 156 е, е, и там е записано, че комисията може да решава в определени случаи да не се спазва правилника в това отношение. Иначе ние спазваме много стриктно правилника. Има измененията на английски язик – но искам още веднъж да гласуваме, за да няма неясноти дали можем и във бъдеще да процедираме така или да спираме процедурата. Добре? Няма дискусия по този въпрос и ще продължим да действаме по същия начин, така че сега можем да пристъпим към гласуване. Точка 11 от дневния ред. Изменение на регламент 726-2004 по отношение на фармакологичната бдителност. Започваме с изменение 2 на докладчика. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Сейва. За, против, въздържали се, приема се. Пет. За, против, въздържали се, приема се. Шест е оттеглено. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, приема се. Първо, крайно гласуване по доклада с измененията по електронен плът, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 47 гласа за, против няма, въздържали се няма. Поздравление! Второто електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 8 за, против. Нека да гласуваме електронно. Гласуваме електронно по изменение 8. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 13 против, 4 въздържали се, приема се. Гласуваме за изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се, извинете, поправя се оратора. Пак се поправя, приема се. 5. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно за против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърлят се. След това по целия доклад електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 гласа за, 0 въздържали се, 0 против. Така. Сега ще гласуваме законодателният е, проект за резолюция. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 50 за. Няма гласове против и въздържали се, така че поздравления за Линда Макеван. Естествено, докладът ще бъде преведен на всички езици. Още веднъж да повторя. Сега. Преминаваме към доклада на Крис Дейвис, общата политика в областта на рибарството. Давам думата на Крис Дейвис. Благодаря съвсем накратко. Имаше някъде около 550 изменения Искам да благодаря на докладчиците в Сянк. Те ми помогнаха да намалим броя на измененията. Имаме сега достатъчно голям консенсус между политическите групи. Имаме компромис. Надявам се, че това ще се отрази и в списъка за гласуване. Има много малко изменения, с които не съм съгласен. Там, където препоръчвам да гласуваме против, това се дължи най-вече на известни повторения, дублиране, а по отношение на измененията на господин Ферера, те са извън приложното поле на политиката по рибарство. Преди да гласуваме, искам да кажа, че съм силно уверен, че резултата ще е добър и ще укрепим предложенията на Комисията за устойчива политика в областта на рибарството за бъдеще. Прикамвам членовете да следват онова, което ще постигнем днес като резултат и в своите политически групи да работят така, че в пленарна зала през септември и през юли да имаме необходимите резултати. Председателят имаме много работа. Докладчикът каза, че са представени измененията. Има 38 консолидирани изменения и компромисни изменения. Затова започваме с изменение едно. За, против,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 Искам да се възползвам от тази възможност и да благодаря на секретарията за това, че успя да свърши поне тази работа. Следващото 149. е следващото изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. След това 100. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против. 150 167 приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 86 за, против, въздържали се. Не е ясно. Ще гласуваме електронно. Гласуваме по 186 електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 21 гласа за,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 въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 13. Гласуваме електронно по 201. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 гласа за, 27 против, 0 въздържали се, приема се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 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по 223. Всъщност гласуваме още веднъж. Приема се 223. 224 приема се, 225 за, против, въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно по изменение 225. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 гласа за, 28 против, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 оттеглено, 229 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се 237 за, против, въздържали се, приема се. След това можем да прескочим по следващото изменение, което ще гласуваме е 254. Приема се 256 за, против, въздържали се, приема се 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против. Още веднъж повтарям, гласуваме по 258 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, приема се 273, за, против, въздържали се, приема се 275, за, против, въздържали се, приема се 281, за, против, въздържали се, отхвърля се 292, за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приемат се. 300 за, против. Твърде бързо беше. Още веднъж гласуваме по 300 за, против. Въздържали се, приема се. Прескачаме. И стигаме до изменение 41. Гласуваме за 41 за, против, въздържали се, приема се. След това 334 за, против, въздържали се, приема се. 335 за, против, въздържали се. Още веднъж. 335 за, против, въздържали се, ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 335. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 гласа за, 24 против. Приема се 336. За. Против. Въздържали се. Приема се. 339 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 оттеглено. 340 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим по 343 чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 гласа за, 31 гласа против. Отхвърля се. 344 за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване гласуваме електронно по изменение 348. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 гласа за, 28 гласа против, 0 въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се. Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по 350 електронно. Край на гласуването. 27 гласа за, 28 гласа против, Отхвърля се. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 351. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 352. За. Против. Въздържали се. Приема се. 363 за, против, въздържали се, приема се. 371 за, против, въздържали се, приема се. 52 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 387 за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 за, против, въздържали се, приема се 389 за, против, въздържали се, приема се 390 за, против, въздържали се, приема се 391 за, против, въздържали се, приема се 392 за, против, въздържали се, приема се 393 за, против, въздържали се, приема се 394 за, против, въздържали се, Приема се 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. 398 за, против, въздържали се, приема се 399 за, против, въздържали се, приема се 400 за, против, въздържали се, ще проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 400. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 гласа за, 34 против. Отхвърля се. 401 за, против, въздържали се. Приема се 402 за, против, въздържали се. Отхвърлят се 60 за, против, въздържали се, приема се 403 за, против, въздържали се, отхвърля се 61 за, против, въздържали се, приема се 404 за, против, въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване гласуваме електронно по изменение 404. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 гласа за, 28 против, отхвърля се. 405 за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. 407 за, против, въздържали се. Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по 407. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 гласа за, 29 против, отхвърля се. Продължаваме с 420. Кой е за? Против? Отхвърля се. 424 за, против, въздържали се. Не е ясно. Значи по 422 гласуваме електронно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 31 против. Отхвърля се. 423 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 424 за, против, въздържали се, приема се. 425 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 68 на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 440 за, против, въздържали се, приема се. 441 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 442. За. Против. Въздържали се. Приема се. 443. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 444. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 447. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. 445 за, против, въздържали се, приема се. 450 за. Гласуваме по 450 за. Още веднъж гласуваме по 450 изменения, 450 за, против, въздържали се, отхвърля се. 451 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 453 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. 456 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 457 за, против, въздържали се, приема се. 458 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 459 за, против, въздържали се, отхвърля се. 460, 464, можем да ги гласуваме анблок, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 461 за, против, въздържали се, приема се. 462 за, против, въздържали се, приема се. 465 за, против, въздържали се, отхвърля се. 467 за, против, въздържали се, приема се.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 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, още веднъж. 478, поправя се ораторът. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 470... 479 за, против. Поправя се ораторът. 479 за, против. Въздържали се, приема се. 480 за, против. Въздържали се, приема се. Преминаваме сега към 492 за, против. Въздържали се, приема се. 496 за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 за, против, въздържали се, приема се. 506 за, против, въздържали се, приема се. 508 за, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме електронно по изменение 508. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 31 гласа против. Отхвърля се. 507. За. Против. Въздържали се. Да проверим отново чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 507, начало на гласуването. Край на гласуването. 22 гласа за, 35 гласа против, отхвърля се. 521 за, против, въздържали се, отхвърля се. 523 за, против, въздържали се, приема се. 100 на докладчика прием,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 против, въздържали се, приема се. 537 за, против, въздържали се, приема се. 538 за, против, въздържали се, приема се. 539 за, против, въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване. 539. Гласуваме електронно по изменение 539. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 гласа за, 34 против. Отхвърля се. 540. За, против, въздържали се, отхвърля се. 541. За, против, въздържали се, приема се. 542. За, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. 31 гласа за, 26 против, приема се. 129 за, против, въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 129. Край на гласуването. 35 гласа за, 21 гласа против. Приема се. С ясно мнозинство. 130 за, против, въздържали се. Приема се. 131 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 132 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 133 за, против, въздържали се.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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 50 гласа за, няма въздържали се, 8 гласа против. Поздравявам Крис Дейвис най-сърдечно за становището. Много добър резултат. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit und vielen Dank nochmal. Наистина това беше доста тежка работа. Благодаря на секретарията, благодаря и за консолидираните изменения. Много добре е, работи секретарията, много добре работиха и докладчиците и докладчиците в сянка. Благодаря на всички. So, jetzt geht's weiter im Text. Продължаваме с гласуване на следващия доклад Енергийна инфраструктура. Е, докладчик по становище Павел Пак. Готови ли са всички? Започваме с изменение 28. Dann, dann müssen wir über 30 abstimmen. Abstimmung über 30 dafür. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 300. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 18 за, 36 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 34-то изменение. Електронно гласуване. Всъщност, кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се. 35-то изменение. Електронна проверка по 34-то изменение. Моля, гласувайте 34-то изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването.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 Прекратете гласуването. 20 за, 35 против. Един въздържал се, отхвърля се. 39-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще трябва да направим електронна проверка по изменение 39. Резултата ни беше ясен. Моля, гласувайте електронно. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 30 гласа за, 20 против. Приема се. 41 во изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка по изменение 41. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 21 гласа за, 36 против. Отхвърля се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, Колеги, моля ви да повторите гласуването. Вдигайте ясно глава. По 43-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 46-то за. Против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 против, въздържали се, също се отхвърля. 64 за, против, въздържали се, електронна проверка по 64-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 31 гласа за, 24 против. Приема се. 65-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 66-то за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 70. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 34 за, 24 против. Приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за, против, въздържали се, приема. Отхвърля се. 75-то за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, Електронна проверка по изменение 77. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 27 за, 30 против, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се 80 за, против, въздържали се, отхвърля се 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 82, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част за, против, въздържали се, Приема се. Втората част се приема. Електронна проверка по втора част на изменение 82. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 30 за, 29 против. Приема се. 83-то изменение за, против. Въздържали се. Отхвърля се 84 за, против, въздържали се, приема се. 86-то, разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, Резултатът не е ясен. Електронна проверка по изменение 90. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 23 за, 33 против, отхвърля се. 91 изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 104 за. Против. Въздържали се. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107. 107.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 Прекратете гласуването. 24 за, 34 против. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против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 Отхвърля се 136 за. Електронна проверка по изменение 135. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 25 за, 34 против. Отхвърля се. 136 за. Против. Въздържали се.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 Електронна проверка по изменение 143. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 29 за, 30 против, отхвърля се. 143 е сега. Кой е против? Отхвърля се. Сега към съображението. Седмо изменение за, против, въздържали се,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 против, въздържали се. Резултата не е ясен. Електронна проверка по изменение 23. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 28 за, 30 против. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 24-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 24 за, 35 против. Отхвърля се 25 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 26 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 26 електронна проверка, ако желаете. Моля, гласувайте. Изменение 26-то. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 32 гласа за, 28 против. Приема се. Сега последно гласуване за проект, становището с измененията. Електронно гласуване. Моля, Гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 51 за, 3 против, 5 въздържали се. Поздравления на Павел Пок за неговото становище. Next one. two amendments that were withdrawn at the last moment. So if you can use it. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Преминаваме към точка 15 от дневния ред Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. За онези, които не искат да участват в това гласуване и искат да разговарят, моля да излязат навън а онези, които желаят да гласуват, гласуването започва. 93 и 105. Тези изменения бяха изтеглени в последния момент, така че няма да гласуваме по тях. Започваме с 54 за. Против, въздържали се, приема се 6 за. Против, Въздържали се? Не е ясно. Електронна проверка по изменение 6. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 34 против. С това изменение 6 се отхвърля. 55 за, против. Въздържали се, приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Вдигнете по-ясно ръка. Гласуваме по 57 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 57. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 гласа за, 24 против. Приема се. 58 за, против. Още веднъж. Кой е за 58? Така. Против. Въздържали се. Приема се. 59. С устно изменение от колегата Пирило за. Против. Въздържали се. Приема се. 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. За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 17. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 69. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18. За, против, въздържали се, приема се. 70. За, против против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, прие... отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 24. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 23 гласа за, 32 против. С това изменение 24 се отхвърля. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 81. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 33 против, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по 28. За, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, Гласувахме току-що по изменение 32. Сега гласуваме по изменение 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90.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 92 за. Но, нека да проверим, че с електронно гласуване по изменение 91. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 гласа за, 21 против. С това изменение 91 се приема. Преминаваме към изменение 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против въздържали се, отхвърля се, 37 за, против, въздържали се, приема се, 93 беше отеглено в последният момент. Преминаваме към 94 за, против, въздържали се, приема се, 38 за, против, въздържали се, отхвърля се, 95 за, против, въздържали се, приема се, 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 и 99 можем да гласуваме заедно. За, против, въздържали се, Електронна проверка по 98 и 99. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 23 гласа за, 25 против. Отхвърлят се. 100 и 102 също гласуваме е, заедно по двете изменения. Кой е за? Против? Въздържали се електронна проверка по 100 и 102. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 гласа за, 26 против. Приема се. 103 и 104. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 беше оттеглено. 106. Гласуваме по 106. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 109. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по изменение 109. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 107 и 108 няма да се гласуват. 41. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, Четиридесет и три. Още веднъж ще проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуване по изменение 43. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 гласа за, 33 против, отхвърля се. Не се виждаше добре, така че добре, че направихме електронна проверка. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за. По 112 да направим електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 51 гласа за, 4 гласа против. Много ви моля, колеги, вдигайте добре ръцете си, за да мога да виждам. 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 114, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32 гласа за, 24 против, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 116 и 117 са идентични, гласуваме заедно, за, против, въздържали се, приема се. 118 е оттеглено, 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 50. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по изменение 50. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 гласа за, 21 против. Приема се. 5 е оттеглено, 51. Той е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 52. За. Против, въздържали се, приема се. 53. За. Против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия доклад. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 53 гласа за, няма гласове против, има трима въздържали се. Благодаря и искам да поздравя докладчика Фараева. Следващото гласуване става дума за защита на животните по време на транспортиране. über die Stellungnahme für den Agri zum Initiativ. Това е становище е, от Агри по доклада по собствена инициатива. Искам да съобщя, че и тук в последната минута Консолидираното изменение едно се преобразува в компромисно изменение и нека да гласуваме по него. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Dann steht zwei zur Abstimmung. След това компромис 2 за, против, въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, Приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Не е ясно. Гласуваме. Начало на гласуването по номер 9. Всички ли гласуваха? Номер 9. Край на гласуването. 29 гласа за, 25 против, 1 въздържал се, приема се. 8. За. Против. Въздържали се, приема се. 12 за. Против. Въздържали се, приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Ще проверим по номер 11, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 29 гласа за, 26 против. Приема се. 13 за, против, въздържали се. Приема се, но са на кантар нещата. Мисля, че мнозинството е за. Нека да гласуваме. Електронна проверка, начало на гласуването. Всички ли гласуваха?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 Трябва да гласуваме по 23Б. За, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 35 за. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 40 за,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 Господин председател, току-що приехме четири нови параграфа, които казват общо взето едно и също. Става въпрос за GPS, за спътникова навигация, за информация в реално време. Би било добре секретарията да включва тези текстове в един параграф, вместо да има четири параграфа, които да казват едно и също. Като докладчик в комисията Агри, аз ще бъда много благодарна, ако това се случи. Благодаря, казва председателя.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 един против, двама въздържали се. Становището се приема. Много благодаря. Поздравления първо за докладчика. Благодаря на всички, които положиха тези усилия по време на гласуването. Днес отбелязваме края на войната Отбелязваме края на войната и сега отбелязваме една Европа, в която 27 държави членки гласува неща, които засягат 500 е, милиона души. Този ден е наистина ден, който трябва да отбележим като празник. Благодаря. Продължаваме с дневния ред. И тук вмъкваме точката на колегата Пирило, която вчера прескочихме. Това е точка 6 от дневния ред. Конкретни разпоредби, приложими за Европейския фонд за регионално развитие. Бързо ли говорих? Всъщност, извинете, колегата Пирило ще дойде след колегата Гросте. Първо, ще разгледаме доклада на програма Здраве и растеж, трета многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето за периода 2014-2020 година. Докладчика е госпожа Гростет. Моля колегите, които желаят да разговарят, да излязат навън или да слушат внимателно изложението на колегата Гростет. Сега давам думата само на колегата Франсуаз Гростът. И моля всички, които желаят да разговарят, да напуснат залата, за да можем да я изслушаме, защото докладът е много важен. Моля, имате думата. Благодаря ви много, господин председателю. Искам да ви представя кратко контекста. Европейската комисия на 9 ноември 2011 представи проект за регламент за трета програма Здраве за растеж за 2014-2020. Тази програма има бюджет от 446 милиона евро за периода, който споменах, т.е. 60 милиона евро годишно. Целта на програмата е да се разгледат основните области, в които действията на Европейския съюз могат да имат една истинска добавена стойност в сектора на здравеопазването. Тя се вписва в стратегията Европа 2020 и цели да насърчи иновациите в областта на здравните грижи, както и да гарантира тяхната жизнеспособност, като същевременно подобрява благосъстоянието на европейските граждани. В сравнение с предходния период 2007 и 2013 има увеличение в програмата от 5,7%. И разбира се, окончателният пакет ще зависи от резултата на преговорите по многогодишната финансова рамка. Води се истинска битка, за да продължи тази програма, да няма съкръщения. Ето защо се поставя акцент върху иновациите, върху растежа, за да се припомня, че в този период на криза Здравето не означава само дефицит. Всяко евро, което е, се влага в здравеопазването, има полза и за бюджета. Здравето трябва да използва пълния капацитет. Националните власти ще се възползват от тази програма, както публичните и частни организации, международни организации, НПО, които участват в сектора на здравеопазването. Важно е да припомним, че това не е програма за структурни фондове, нито пък научно-изследователска програма. Тя има четири основни цели да допринесе за създаване на новаторска, жизнеспособна здравна система, да се подобри достъпа до по-качествени и по-сигурни здравни услуги за всички граждани на Европейския съюз и на трето място да благоприятства превенцията на заболяванията и на четвърто място да защитава гражданите срещу трансграничните здравни заплахи. Искам да се спра на основните аспекти на моя доклад и най-вече на заглавието му. Вече съм говорила по въпроса. Заглавието здраве за растеж малко ме шокира и считам, че трябва да се промени в здраве и растеж, защото здравето не се свежда само до растеж. Както във френската, така и в английската версия, заглавието е твърде рестриктивно, като се има предвид съдържанието на програмата когато имах възможност вече да говоря по въпроса, бившия ни председател Йо Лайнен подчерта този момент. И ето защо ние обсъдихме въпроса. Зная, че комисария Дали не подкрепя моето предложение, но въпреки това аз го представям на вашето внимание. Ще се радвам да чуя вашето мнение по въпроса. Вярно е, че здравето е лост за растеж, създава работни места в този период на криза и действително здравето е един стълб за европейската економика. Какви са целите на програмата? Считам, че е важно да се избегне дублирането при покриването, за да могат най-добре да се използват финансовите ресурси, защото знаем, че на този етап тези ресурси са твърде ограничени. Затова трябва да внимаваме да не предлагаме един каталог от мерки, тъй като това ще доведе до раздробяване на наличното финансиране и от този момент нататък програмата няма да е ефикасна. Тази програма няма за цел да предлага един цялостен списък на патологии. Необходимо е да се избегне да представянето на изменения за една или друга патология, за едно или друго заболяване, въпреки че това би било нормално, но в този доклад няма да има особен смисъл от това. За разпределението на бюджетните средства между четирите цели на програмата засилване на иновациите, подобряване на достъпа до качествени и здравни услуги, превенция, защита на гражданите срещу трансграничните здравни заплахи, по мое мнение, това не трябва да е нещо застинало, дадено веднъж за винаги. Тези цели трябва да получат бюджетен пакет. Това, което се предлага, този пакет е да бъде предварително определен и според мен това може да доведе до ограничаване на реализирането на някои проекти, тъй като говорим за период за години напред, в един момент може да се стигне до момент, в който ще имаме нужда от повече гъвкавост, за да можем да подкрепим една или друга цел в по-голяма степен. Освен това, няма определена иерархия между четирите цели на програмата. Когато и, а, има а, трансгранични здравни заплахи, това е четвъртата а, цел, те трябва да, а, тази цел трябва да е достатъчно финансово обезпечена. Що се отнася до иновациите, искам да припомня ролята на здравната индустрия. Ние забравяме, че съществуват в един мекамент се влагат толкова технологии, колкото при един самолет Airbus. За това трябва да имаме предвид, че създаването на едно лекарствено средство е технологично предизвикателство. Що се отнася до превенцията, факторите на риск трябва да бъдат определени по-ясно, за да имаме по-ясна стратегия. Основните рискови фактори, включително лошите хранителни навици и други, трябва да се отчитат, за да има съответна превенция, която да е ефикасна, що се отнася до хроничните заболявания. Има доста а, разпространение на затластяването, на наднорменото тегло сред младите хора, което ще има несъмнено ефект върху сърдечно-съдовите заболявания, когато тези хора достигнат зряла възраст. Програмата трябва да включва по-голяма степен и аспекта за старяване на населението и болестите, свързани с възрастта. Това е хоризонтална проблематика, свързана с цел 1, а именно новаторски устойчиви здравни системи и цел 2, подобряване на достъпа на гражданите до прочестване по-сигурно здравно обслужване, както и профилактиката на болестите и подобряване на условията за добро здраве. Трябва да се запази социалната и физическа активност на хората чрез подобряване на травното здраве. Това ще има ефекти върху конкурентоспособността. Подобряване на здравето на възрастните хора ще облегчи също и социалните и медицински разходи за обществото. Последната четвърта цел на програмата се отнася до защита на гражданите срещу трансгранични заплахи за здравето. За да се борим срещу този риск, вакцинирането на населението е важен инструмент, който е ефикасен, когато има сериозни здравни заплахи. Вакцинацията успя значително да подобри здравното положение на населението в Европа. Въпреки това обаче има някои проблеми, мобилността на хората, която се увеличава, наличието на групи, които не се вакцинират поради ограничен достъп до здравни грижи и освен това има и разширяване на неприемането на вакцинирането след населението. Европейския съюз трябва да води по-силни действия чрез обща стратегия за вакциниране, да гарантира един по оптимален обхват на населението. Трябва да се намали смъртността, като се положат непрекъснати усилия на сътрудничество, чрез съвместно планиране, чрез превентивни ефикасни мерки. Считам, че можем да постигнем допълнителен напредък в оценката на различните цели на програмата. Именно за това аз предлагам да се отчитат резултатите които съществуват държавите членки, да има ясни показатели, например цена в процент от БВП, резултат по отношение на продължителността на живота на хората, както и брой години на живот до здраве. Това беше накратко резюме за колегите. Ще се радвам да ви чуя относно графика. Крайният срок е 6 16 май за представяне на изменения. И сега, господин председател, очаквам да чуя мнението на колегите. Благодаря на колегата. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Моля за 4 минути, защото в противен случай няма да можем да спазим изобщо времето. 4 минути за следващия оратор. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на госпожа Горстец за доклада и с удоволствие отбелязвам, че ще може да се споразумеем по голям брой елементи в доклада. Аз приветствам предложенията на комисията и ако не друго, то поне ще има една програма за общественото здраве. Притеснявам се от друга страна, че не са точни приоритетите. Аз мисля, че трябва да има заглавия от типа растеж за здравеопазване. В цяла Европа всички усещат на гърба си економическата криза, а тя не е по вина на обикновените хора. В Гърция има 40 процента повече самоубийства през последната година. В моята страна пък националната здравна служба се разпада. Имаме нужда съответно от стабилна програма за подкрепа в държавите членки. Програмата за скрининг по отношение на рака на гърдата, например, спаси много човешки животи. Без нея щеше да има много повече смъртни случаи. Съвместните действия по отношение на болестта Алцхаймер също е, помагат е, за благоденствието на по-възрастните хора, така че ние трябва да продължим с тези инициативи и да започнем нови инициативи, освен това. Комисията говори най-вече за рака и за хив спин. Uh, където в миналото имало действие, ние трябва да продължим да действаме и за в бъдеще. Аз съм съгласна с подхода на госпожа Гростет да не се споменават конкретни заболявания. Не искаме да има цял отворен списък с болести. Трябва ударението да падне върху превенцията. Много от предизвикателствата, пред които сме изправени, могат да бъдат избегнати, ако имаме съответните политики. В ситуация на економическа криза мерките по превенция ще намалят бремето и върху здравеопазването в държавите членки, храненето, физическата дейност са ключови, когато става въпрос за справяне с затластяването и свързаните с него заболявания. Трябва да внимаваме и всички аспекти на политиката по отношение на тютюна. Постоянно се говори за това и на хората им е омръзнало, но трябва да сме внимателни, когато става въпрос за използването на тютюневи изделия, за отглеждането на тютюн въобще иновациите в здравните технологии, електронното здравеопазване имат потенциала да постигнат нашата цел, а целта е да има здраво население. Здравите хора водят до по-добро, по-устойчиво общество и економика. Така че аз съм готова да работя с докладчика, за да очертаем точно приоритетите. Както вече ви казах, имаме много общо в мненията си с нея, така че няма да е много трудно. Благодаря. Благодаря на Гленис Вилмут. Три минути чудесно спазихте. Следващия докладчик в сянка, госпожа Антония Параванова. Четири минути. Благодаря, господин председател. Нека в началото да поздравя е, Франсуаз и да й благодаря за това, че прави откритост. Групата на АЛДЕ подкрепя това предложение на комисията. То е много важно във време на економическа криза за Европейския съюз. Аз приветствам приоритетите в областта на общественото здравеопазване и целите. Докладчика ги представи. Комисията говори за интервенция и за действие в областта на общественото здравеопазване, там където има допълнителна полза от общност на, на меса. Аз смятам, че Европейския парламент трябва да се придържа към този подход. Съответно, тази програма не трябва да се превръща в един списък с конкретни приоритети и конкретни заболявания. Това вече беше подчертано. Моята група подкрепя комисията и подхода на докладчика. Сега няколко елемента, които трябва да бъдат укрепени. На първо място заглавието. Здраве за растеж. На някои езици това заглавие няма никакъв смисъл, не се разбира и трябва да се помисли дали искаме да насърчим здравеопазването, така че да се генерира растеж или да опазваме по-добре здравето на хората, така че те да работят за растежа, трябва да помислим тук, за да се изпрати точния сигнал към гражданите. По отношение на рисковите фактори, мисля, че трябва да не забравяме ключови елементи като здравеопазването, съответно трябва да се синхронизират някои други политики с оглед изпълнението на целта по отношение на програмата. Една от целите е да има устойчиво здравеопазване. Аз подкрепям едно понятие за здравеопазване и иновации, което не се свежда само до техническите елементи. Трябва да има иновации и в здравната стратегия. Това ще представлява нещо като нова ера за сектора на здравеопазването. Когато става въпрос за допустимостта и за оценките, Алде обръща специално внимание на е, финансирането е, и на мониторинга и накрая по отношение на включването на равенството на половете в е, тази политика искам да насоча вашето внимание към становището на Комисията по врата на жените. Аз съм докладчик по това становище в Комисията ФАМ. Надявам се, че ще отчетете половата динамика на политиката на здравеопазването в съответните подобласти. Благодаря, колега. Моля, изслушвайте докладчиците в сянка. Ако имате някакви разговори, моля, провеждайте ги навън. Можем ли да продължим? Добре. Давам думата сега на колегата Мишал Ливази, също за 4 минути. Моля. Благодаря, господин председателю. Това е много интересна програма в полза на здравето. Що се отнася до заглавието, аз съм съгласна с госпожа Гростет, че не е уместно. Не може да се говори за здраве за растеж. Трябва да се преразгледа заглавието. Третата програма е нещо като, звучи малко като заглавие за маркетинг. Така че аз предпочитам да има друго заглавие, не растеж за здраве. Здраве за растеж. Бих искала по-добре да се прецизират е, критериите за избор на бенефициенти. Защото не искаме да се раздават пари на хора, които са, се занимават е, с е, работа в фармацевтични лаборатории. Трябва да се прецизира този аспект. По конкретните цели, доста акцент се поставя върху превенцията. Трябва да подчертаем и връзката между здравето и околната среда, като се има предвид хроничните заболявания, бързо появяващите се нови заболевявания, свързани с затластяването и други. Ако имаме истинска превенция, ще имаме по-добри резултати, защото виждаме сега, че има някакви връзки между медикаментите, които хората приемат и тяхното затластяване. Тази програма трябва да се използва, за да се подчертае тази връзка между здравето и, и а, околната среда. На следващо място трябва да се разгледат а, и альтернативните методи. Не се, може да се говори само за здравни грижи в болнични условия или използването само на медикаменти. Тази програма трябва да разгледа и альтернативните възможности за устойчивото здравеопазване. Ако иновациите се базират само на базата на патенти, това ще създаде проблеми, защото патентите струват скъпо и не отговарят винаги на потребностите. Затова трябва да разгледаме отново альтернативните възможности. За показателите. Читам за интересно да имаме такива показатели, когато става дума за оценка, но е необходимо да има критерии, които да са количествени, както и качествени, за да видим дали са постигнати целите. Например, що се отнася до а, просперитета, какво ще означава всичко това? Ако само гледаме количествените показатели за оборудването на болниците, бол, болниците или за цената на лекарствата и проче, няма да е достатъчно. И на следващо място, по четвъртата цел, аз не вярвам в масовото вакциниране на населението, дори и сред младите. Има някои странични ефекти. Благодаря, колега. Давам думата сега на господин Роси, като докладчих сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря също на докладчика, която наистина е извършила една чудесна работа, изготвяйки този е, доклад. Текстът наистина е от голямо значение, естествено в рамките на финансовите възможности на държавите членки. Разбира се, рамката е доста тясно очертана, говори се за 60 милиона евро годишно, но Остават 28. Цифрите са такива, каквито са. Въпреки това обаче сумите не са особено високи. Темата е също доста значима за всички нас, за всеки гражданин, защото всеки от нас има в даден момент здравословни проблеми. Затова е важно да се отбележи, че докладчикът говори особено подчертано и поставя акцента върху правата на пациентите. Особено внимание трябва да се обърне също и на застаряването на населението, но и да се помисли за хората в неравностойно положение. Те също трябва да могат да упражняват правото си на здравеопазването в болниците. Електронни средства или специални гишета, които да са само за тях, облегчен достъп до лекарите, по-добро разпределяне на лекарите в регионите и също така създаване на специални е, условия за млади хора, за хора с обреждания, които имат е, трудности с достъпа до здравните услуги. Както Както казах, става дума и за онези хора, които а, имат а, хронични заболявания, те трябва да имат а, също достатъчен а, достъп до здравеопазване. Както беше казано вече, трябва да се мисли за гражданите, които а, са болни и за техните права, но трябва да се помисли и за това, че трябва да се заложи и на а, информацията. А, хората да бъдат информирани за кръводаряване, за даряване на органи. А, както казах, правата им трябва да се а, спазват, но те трябва да бъдат информирани и за това какво могат да направят, за да спасят други. Както казах, кръводаряване, даряване на плазма, тук а, не са необходими много а, големи разходи на средства или време е, респективно, е, обръщам се сега към докладчика, че трябва да се формулира такова изменение. Трябва да се отчете необходимостта от е, повече информация за хората, които са подложени на лечение, но са станали жертва на това лечение. Например, има много хора, на които е преливана кръв в болниците и които след това са получили животозастрашаващи заболявания. Има много тежки случаи от подобен характер. Деца, които са получили алергия и не е било известно дори, че са получили. Така че и тук аз бих насочил особено вниманието към тези проблеми. Иначе мога да посоча, че всичко, което е изложено в доклада, може да бъде подкрепено, но, както казах, няма достатъчно финансови средства. Председателят, благодаря. С това изчерпихме списъка на докладчиците в сянка и сега вече преминавам към списъка на останалите оратори. Алоските ве, Никос Хризополос и Фредерик Рис, Петър Лизе, първи и Марио Пирило. Забравил ли съм някой? Да, да, колега, включен сте, включен сте в списъка на изказващите се. Предлагам сега да съкратим времето за изказване до 2 минути и половина, защото иначе няма да можем да влезем в графика. Петър Лиза, след това Марио Пирило. Петър Лиза за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на Франсуаз Гостет за чудесната работа и за проекто доклада. Мисля, че той върви в правилната посока. Подкрепям също идеята сега да не правим състезание по това, кое е заболяване да се спомене и кое не, а да мислим малко по-глобално и да дискутираме в по-глобален мащаб. Подкрепям желанието за промяна в заглавието, защото ако някой има рожден ден а, или му се отправят пожелания за нова година, най-вече пожеланията са за здраве. И ние знаем, че а, економическият растеж е много важен, особено в тези тежки времена, но никого не съм а, срещал до сега, който да пожелава економически растеж за нова година. А, за това смятам, че трябва а, интересите на гражданите да бъдат изведени на преден план в здравеопазването. Не знам защо комисията е формулирала такова предложение. Комисарът Дали поясни, когато беше в нашата комисия, но ние не сме Европейската комисия, ние сме пряко избраните представители на народа и трябва да поставим в центъра на дискусията това, което е важно за гражданите. Здравето, да, здравеопазването подкрепя индустрията, това е ясно, но има и други възможности за насърчаване на здравето в Европа от, различни от растежа в економическо отношение. Аз дори бих направил една крачка по-нататък и бих казал, защо да не запазим старата програма за действие в сферата на здравеопазването, Health Action Program, и бихме могли да видим как ще реагират другите институции. Може би предложението, което направи Франсуаз, ще бъде един компромис. Мисля, че трябва да се концентрираме основно върху нещата, които допринасят допълнителна полза за Европа и въпроси, които държавите членки не могат да изяснят сами. Редките заболявания бяха вече споменани споменати. Тук трябва наистина да се действа. Също така детските заболявания, те трябва да бъдат изтъкнати, особено когато става дума за тежки детски заболявания, които изискват особени терапевтични методи и мисля, че европейски подход тук е абсолютно необходим. Искам също да посоча, че много колеги се занимават с темата за недоносените деца, е, имаме опит, е, е, много добър в Португалия и той трябва да се използва от всички. Благодаря на Петър Лизе, Марио Пирило за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Постоянно говорим за ограничени ресурси и за все по-голямо търсене на здравни услуги. Е, съответно, тази програма, макар и с ограничен бюджет, би трябвало да определи приоритети и да даде някаква допълнителна полза в рамките на Европа. Мисля, че текста на комисията общо взето отговаря на тази цел. Така или иначе, искам да обърна внимание на един елемент, който не е изрично указан в проекта на текста. превенция, която се поражда благодарение на физическото благоденствие. Ако имаме превенция, насочена към физическо добруване, ще намалим необходимостта от хоспитализиране. В дългосрочен план може да има някаква визия за е, социален елемент в здравеопазването. Отново казвам, става въпрос за превенция, за е, физическо благоденствие през целия живот. Заключенията на съвета от 7 е, декември трябва да бъдат освен това приложени на практика достъп до първични медицински грижи с активно участие естествено и на третичния сектор. Благодаря. Алойс Петърле. Имам най най-пред nekaj е, сплошних припомп е, об добро. В началото трябва да направя няколко коментара с общ характер – доклада на госпожа Гърстет е много добър. Като цяло тенденциите в здравеопазването не са окоръжителни. Виждаме, че има все по-голяма заболеваемост, в същото време цената на лекарствата се вдига и освен това повечето държави членки трябва да реформират здравните си системи поради бюджетните ограничения. Комисията демонстрира голямо самочувствие. Имам предвид, че тя определя здравето като предпоставка за други неща, в този случай е растеж. Аз подкрепям ударението, което пада върху подкрепата на здравеопазването, превенцията. Имаме една много печална цифра 3% средно, които се харчат за превенция в държавите членки. Тази сума трябва да се увеличи и то значително. Надявам се, че програмата ще помогне в това отношение. На второ място, с удоволствие отбелязвам, че се говори за използването на експертен опит, когато ще се реформират системите на здравеопазване. Европейската комисия може да се опита да се справи с въпроса за неравенството. Държавите членки не се справят кой знае колко добре, но гражданите са засегнати. Отбелязвам освен това, че се отделя необходимото внимание и на застаряващото население. Вярно е, че трябва да се говори не само за лечение, но и за превенция. Беше подчертан този елемент. И накрая, когато става въпрос за насърчаването на познанията в областта на здравеопазването и идеята да има цяла поредица от показатели във всички държави членки, не само в а, някои, това е нещо добро. Защото е много важно да няма неравенство. Някои колеги говориха за показатели, свързани с ефикасността на лекарствата. Всъщност има голяма разлика в различните е, лекарства. А аз иначе нямам проблем с заглавието. На словенски то звучи добре. Благодаря госпожа Дагма Род Берен за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Няколко коментара по този отличен доклад на госпожа Гростет. Тя е експерт по здравни въпроси и винаги, когато се занимава с нещо подобно, го прави много добре. Само няколко малки коментара и резерви. Коментар имам по отношение на съдържанието. В изменения 20 госпожа Гростет говори за хронични заболявания. Нямаме всъщност общо приложима дефиниция на хроничните заболявания в Европейския съюз. Аз мисля, че е по-добре да се опишат различните заболявания и да се спомене рака конкретно. В предложението на комисията пък липсва текст относно неврологичните заболявания. Госпожа Гростет има подобен текст в изменение 15, но ние трябва да подсилим този елемент, защото в бъдеще ще имаме все по-голямо и по-голямо разпространение на неврогенеративни заболявания, заболявания на мозъка и на нервната система. Това са по-мало важни въпроси. Много работа се върши за неща, които за съжаление няма да се осъществят на практика. Нека да ви напомня какво стана с програмата за трансграничното лечение. Държавите членки не са готови да дадат своето одобрение, дори и по някои по- маловажни елементи. Текста, по който работим е важен и това, което почета господин Петърле е важно. Този процент, който се отделя като средства за здравеопазване, трябва да се увеличи. Трябва да увеличим средствата, които държавите членки ще инвестират, за да увеличат доброто здравно състояние на гражданите си. Ако погледнем страна като Германия, тези средства са нищожни в сравнение с инвестициите в транспорта, например. Е, това е скандално и се чуде защо хората още не са излезли на улиците и защо не правят революции заради това. Така че, ако успеем да наложим някакво задължение на държавите членки, независимо как това ще стане, ако има ограничаване на структурните фондове или пък някакви други мерки, е, това ще е добре. Да видим обаче дали ще стане на практика. Сега давам думата на колегата Никос е, Кизогалос за две минути и половина. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να βάλω... Благодаря, господин председател. И искам да внеса едно друго измерение в дебата, което, което ми се струва важно в този период на бюджетни ограничения. Констатираме, че в Гърция, както и в други държави, има сериозни съкръщения в финансирането на здравеопазването – не се предприемат мерки за подобряване на финансирането на здравеопазването. Трябва да се подобри финансирането, като се постави акцент върху програми за превенция. Искам да дам за пример Гърция, където има значително увеличаване на заболеваността от рак на белите дробове, което води до покачване и на разходите за хоспитализация. Поставяме акцент върху хоспитализацията, до медикаментите, вместо да поставим повече акцент върху превенцията, което ще подобри качеството на живота на хората и економическото състояние на болниците. Необходима ни е стратегия за устойчивото благосъстояние на гражданите. Не трябва само да говорим за а, аспекта растеж. Що се отнася до строгите ограничения, тук са подчертани четири цели в доклада и а, осигуряване на достъп на всички граждани до здравеопазване. Но има а, проблеми а, поради това, че някои хора са безработни а, или са в периферията на а, обществото, те нямат достъп до здравеопазване. Необходимо е да се поставят по-строги условия за някои региони, да се отчитат трудния достъп до някои от тези региони, до здравеопазване имам предвид, островните райони, так, както и тези, които са в планински региони. В Гърция има много туристически острови. Хората трябва да посвещават много време и средства, за да могат да отидат да получат здравни грижи. Искам да приключа по един важен въпрос. Според мен, а именно защита на, на хората в трансграничен контекст. В моята страна крайната десница настоява много да се отчита този фактор. Ние ни трябва да даваме такива аргументи на крайната десница. Трябва да се подобри здравеопазването, както за кореното население, така и за иммигрантите. Благодаря. Благодаря. Почти всичко беше казано. Искам да благодаря на Франсуа Гростет. Нейният опит е много ценен по работа по това досие. Да започна от заглазието. Много хора се изказаха, но тук става дума по-скоро за семантика, за терминология. Ние искаме да има ясно послание към европейските граждани. Но за сега не са много ясни нещата въпроса за здраве, за растеж. Създава недоразумения, според мен. Трябва да се постави въпроса пред комисията. Комисаря дали вече се изказа по въпроса. Той знае какво очакваме. Защото този речник не е много удачен. Относно иновациите, трябва да се подкрепи в по-голяма степен на изследванията в Европа, особено при разработването на нови медикаменти. Европейския съюз трябва да бъде водещ фактор в задаващата се революция в този сектор. Необходимо е да се постави по-силен акцент върху иновациите. Трябва да знаем също кого да подкрепим, но трябва със сигурност един от нашите приоритети да бъде иновациите. Трябва да се подкрепи в сектора на здравеопазването. Той е ключов. В него работят много хора, и той допринася в голяма степен за брутния вътрешен продукт на държавите. Аз поделям становището на докладчика да не създаваме един списък от приоритети от, или нещо като коледно дръвче, трябва да видим там къде може Европейския съюз да допринесе най-голяма добавена стойност, да отчетем предишните програми, например срещу борбата срещу, като борбата срещу тютюнопушенето или срещу алкохолизма. Подкрепям инициативата на госпожа Гростет, що се отнася до въпроса за отчитане за застаряването на населението и на нервогенеративните заболявания. Благодаря, казва председателят. Сега искам да дам думата на комисията. За пет минути благодаря. Искам в началото да благодаря на докладчика госпожа Гростет за това, че положи толкова усилия по това предложение. Искам да благодаря на всички депутати, които взеха думата. От името на комисията с удоволствие отбелязвам, че има широк консенсус относно нуждата от тази програма и относно целите й. Здравеопазване на населението, подкрепихте и някои от основните предизвикателства, които имаме в Европа в момента. Няколко коментара. Първо, когато говорим за програма Здраве за растеж, това е третия вариант на програма в областта на здравеопазването. Вече имаме 10 години опит на такива програми. Тази нова програма ще се опита да надгради над постигнатото от минали програми и да се справи с нови или новопоявяващи се предизвикателства. Важно е да се опитаме да разберем какво реално може да бъде постигнато от тази програма. Като се има предвид различните правомощия на заинтересованите лица в областта на здравеопазването и бюджета, между другото. Тази програма е програма за подкрепа. Както минали програми, тя има за цел да подкрепи всички заинтересовани лица, те тук не са малко на брой. Така че успеха или провала на програмата трябва да се измерва според това доколко тя улеснява взимането на решения, въвеждането на промени и така нататък. Ето защо, когато сме подбирали показатели и действия, сме имали предвид точно това. Като си има предвид правомощията, до каква степен различните заинтересовани лица считат, че нашата програма е полезна за постигане на общите цели. Говорим за една умерена програма. Много депутати го споменаха. Тя може и да е умерена по своя характер, но е важна. И ако погледнете последните 10 години, ще видите, че имаме положителен опит и той трябва да се използва. Трябва да поговорим малко за заглавието. Нека да взема отношение, тъй като на практика всички депутати се изказаха по заглавието. Вероятно става въпрос за разбиране. Какво смята комисията? Не заглавието е най-важното. Философията, която се крие зад него, е важна. Това не е економическа програма. И нека да го кажа ясно. Не е такава целта. По никакъв начин здравеопазването не се подчинява на економическия дневен ред или на растежа. Точно обратното. Комисията се опитва да каже, че трябва да се разбере какво точно се има предвид, когато се говори за растеж. И както казваме в документа Европа 2020 година, растежа е интелигентен, устойчив и приобщаващ. И във всички тези три аспекта здравеопазването се подразбира. Ние искаме здравеопазването да бъде в центъра на нашия економически и социален модел в Европа. Това е мястото на здравеопазването. И здравеопазването не се измерва само чрез създаването на работни места, макар че то може да създаде качествени работни места, а и чрез генериране на едно здраво население, което да може да участва в економическата дейност. Съответно, населението трябва да има достъп до качествени услуги в областта на здравеопазването. Ето това разбираме под растеж. Съответно, в рамките на следващия период искаме да се откажем от виждането, че здравеопазването е свързано с разходи. Това естествено е така но не само с разходи. Здравеопазването е основен градивен елемент обаче на нашия економически и социален модел в Европа. И трябва да изходим от тази позиция. Отново казвам, заглавието не е чак толкова важно. Трудно е с няколко думи да се оправдае то, но общо взето това е което комисията иска да постигне. Да има разбиране за това, че сред всички инвестиции, които можем да направим, здравеопазването е най-полезната сфера за инвестиции. Няколко думи относно приоритетите. Редица депутати говореха по този въпрос. На първо място комисията предлага четири конкретни цели. Те всички са важни. Ако те не бяха важни, нямаше да бъдат включени в списъка. Но трябва да отчетем факта, че тези цели са разглеждани по различен начин в исторически план. В някои случаи сме използвали натрупания опит и познания в области като заплахи за здравето, ние използваме миналия опит. В други области обаче те първа започваме Започваме да работим с заинтересовани лица, с държави членки по конкретни въпроси, така че става въпрос за различни инвестиции. Предвидена е известна доза гъвкавост, защото става въпрос за програма, която има период за финансиране, съответно ще има нужда от многогодишен подход и в рамките на този подход има достатъчно голяма гъвкавост относно нововъзникващи приоритети Председателя прекъсва. Благодаря ви. Съвета поиска думата. Председателството. Ако правилно съм разбрал. Много благодаря. Благодаря за това, че днес можем да присъстваме на този толкова интересен дебат по новата програма Здраве за растеж. От името на датското председателство и от името на съвета и от името на председателя на работната група в съвета искам да кажа, че ние работим и разглеждаме предложението. В момента преговорите текат а, изключително а, силно, така че не мога да разкривам подробности, но две неща трябва да кажа. На първо място, датското председателство се опитва министрите на здравеопазването на срещата си на 22 юни да имат поне обща позиция относно предложението. На второ място мога да кажа със сигурност, че съвета очаква да има тясно и конструктивно сътрудничество с Европейския парламент и разбира се и с комисията, защото точно както и вие, ние искаме да се създаде една балансирана програма, насочена към бъдещето, която да има допълнителна стойност за нашите системи на здравеопазване и за европейските граждани. Благодаря. И накрая още веднъж давам думата на докладчика за обобщение. Моля. Благодаря ви много, господин председател. Ще се опитам да говоря бързо. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Обедена съм, като се има предвид казаното от всички, че ще постигнем консенсус по въпроса. Съгласна съм с колегите, които читат, че в този период на криза трябва да се дефинира една добра здравна програма за години напред и че това е един добър начин да да видят европейските граждани истински ползата от Европейския съюз. Необходимо е тази програма да се разглежда като добавена стойност към останалите програми, които вече съществуват в сферата на здравеопазването. Аз а, а, чух, че вие настоявате да се отчита аспекта равенство между гражданите, когато става дума за здравеопазване. Това е нещо, което непрекъснато повтаряме през годините, но особено в този контекст на криза виждаме добре, че има някои тенденции от страна на правителства да правят съкръщения в здравеопазването. Ние трябва да внимаваме този бюджет да бъде защитен Ние ще работим с комисаря Дали да работим за запазване на предложения бюджет и това бюджетно увеличение да не изчезне някъде при дебатите по бюджета. Вие много подчертахте аспекта превенция. Гражданите в добро здраве са полезни и за економиката като цяло. Аз а, приемам това. Отчетох а, всичко, което беше казано тук. Ще видим по какъв начин можем да включим това в а, доклада. Очаквам вашите предложения за изменение. Съм готова да обсъдя на двустранна основа с всеки от вас, за да постигнем добър крайен резултат. Има желание за промяна в заглавието, трябва да се направи това по най-добрия възможен начин, за да имаме едно послание, което да е ясно разбираемо за гражданите. а не да вреди на ролята, която играе на Европейския съюз. Искам да благодаря истински на колегите, разбира се и на съвета и на комисията, които също взеха отношение по доклада. Аз съм на разположение на всички. Благодаря. Благодаря на Франсуаз Гростат. Крайен срок за внасяне на изменения, както казах, 16 май на обед и през юни, на 20 юни, по време на заседанието на комисията, ще гласуваме този доклад. Това малко е свързано с факта как ще продължим после в пленарното заседание. Това зависи от преговорите по финансовата прогноза, както и много други неща зависят от това. Е, това беше едно много добро разискване. Една от е, критичните точки беше заглавието на програмата. То може да бъде малко заблуждаващо и да внуши малко по-различни неща от желаните. Така, сега преминаваме към точка 6 от е, дневния ред на Марио Пирило. Е този доклад. Става дума за конкретни разпоредби, приложими за Европейския фонд за регионално развитие и за целта инвестиции за растеж и заетост и отмяна на регламент 1080 от 2006 година. Марио Пирило има думата. Моля, да направи встъпление в доклада. За тази точка от дневния ред имаме само 15 минути. Моля колегите да се изказват е, накратко, защото след това ще обсъждаме доклада на Сопи Окуни. Марио Пирило. Президенте, io sarò breve e coinciso. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря, отложихте дебата за днес. Просто трябваше да остана в Италия вчера поради изборите. Господин председател, в текста на комисията, е, в който се определя нова политика по регионалните въпроси, околната среда заема важно място – Кохезионната политика е един от основните инструменти, който подкрепя проекти и инвестиции, свързани с постигането на нисковъглеродна економика. Предложението, свързано с Европейския фонд за регионално развитие, определя само 6% за дейности, свързани с намаляването на въздействието на измененията в климата – и това не е достатъчно, когато става въпрос за амбициозните цели, които имаме. Ето защо аз съм внесъл едно изменение за увеличение на този процент от 6 до 10 за конвергентните региони. Освен това, съм включил и тематична цел с оглед на целта в член 5 параграф 6 относно екологични мерки като енергийната ефективност. Има и някои показатели в приложение първо, които също трябва да се отчитат във връзка с Европейския фонд за регионално развитие. Говорим за намаляване на заплахите, свързани с измененията в климата и екосистемния подход е този, който ние следваме. Аз предлагам да има общи показатели за биоразнообразието, за да се отчете и морската екосистема, морските екосистеми, не само е, сухоземните екосистеми. Крайбрежните области трябва да бъдат отчетени. Освен това трябва да се насърчават дейности, които е, са насочени към растеж и заетост. Е, единствените ресурси, които имат някои държави членки, са общностни в момента, особено когато става въпрос за конвергентните региони. Ще изчакам да видя какво смятат колегите. Благодаря. Благодаря, господин Пирило. Пилара Юзо има думата сега. Ако обичате да говорите в микрофон. Казах също, че ще бъда кратка. Първо искам да посоча, че този инструмент беше много важен в бъдещето и ще продължи да бъде важен и в бъдеще по отношение на економиката и развитието в Европейския съюз. Съгласен съм с, с Съгласна съм с предложението на комисията, с начина на функциониране и също така искам да обявя съгласието си с целите и процентите, които се предлагат. Господин Пирило, мога да ви поздравя за чудесната работа, която сте извършил. Искам обаче само да се спра на едно изменение. Предлага се точка 6 от член 9 да бъде отменена. Имам предвид хоризонталния регламент. защита на околната среда и ресур... ефективността на ресурсите. Аз нямам нищо против, но по принцип могат да се включат е, всякакви неща, всичко може да се включи, що се отнася до по-малко развитите региони. Сега, аз по принцип изявявам съгласие с включване на точка 6, но става дума за онези, които имат по-големи потребности. Може би трябва да оставим нещата до буква А, по-развитите региони. И след това процентът от 6 да се увеличи на 10 за по-малко развитите региони, това е твърде висок процент. Те имат много потребности, така че тук трябва да се допусне гъвкавост по отношение на регионите, те сами да определят потребностите си. По принцип изявявам съгласие с увеличаването до 10%, но специално при тези по-слабо развити региони бих запазила процента на 6%. А иначе смятам, че предложението на комисията е доста добре балансирано. След това, индикаторите, които дефинира докладчика, да, те трябва да бъдат ясно дефинирани, обаче трябва ясно да се посочи, че ако искаме такива индикатори, е необходима съответна структура, това струва средства. Е, трябва да се запази баланса в случая, след това прилагане на нови показатели, това означава прилагане на ресурси. Председателят благодаря на Пилар Аюзо за Алдер, Клармана. Госпожа Манер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Пирило за този добър доклад. Общо взето ние подкрепяме доклада и измененията. Предложението на комисията също е добро. По отношение на зелените екологични е, инициативи, ще имаме нужда от е, все повече такива за бъдеще и съответно трябва да се използват средства по Фонда за регионално развитие. Няколко коментара относно измененията. Добре е, че докладчик е, споменава повторното използване на отпадъците. Това е важен елемент. Същото въжи и за обществения транспорт. Докладчика променя текста от градски на обществен транспорт, защото това е по-широко понятие, добра промяна. По отношение на процента, промяната от 6 към 10, аз съм леко скептично настроена тук. Ясно е, че трябва да има инвестиции в зелени проекти. Аз мисля, че 6% обаче са достатъчни. Показателите трябва да бъдат ясно определени. Сигурна съм, че комисията ще продължи да действа по очертания начин. До сега, между другото, не сме получили и ясна информация относно показателите. Тематичните приоритети са много важни за следващия период на регионалната политика и нейното финансиране. Аз мисля, че тук не трябва да се отделя толкова голямо внимание, защото някак си ще отворим котията на Пандора, ако се опитаме да включим всичко на едно място. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на последния докладчик в Никос Кризогелос. Правилно ли произнесох името ви? Благодаря, господин председател. Докладът по Европа Европейския фонд за регионално развитие във вярната посока, но трябва да си поставим по-амбициозни цели, що се отнася до процента за финансиране за околна среда, за запазване на биологичното разнообразие. Разбира се, трябва да а, изпълним стратегията Европа 2020, глава 3 не забранява въвеждането на новаторски а, решения в сферата на транспорта, възстановяване на биологичното разнообразие, използването на альтернативни източници. Затова ФРР трябва да даде възможност да има иновации в екологичната сфера и това да засяга всички сектори. има недостатъчно инвестиции в този сектор. Има региони, които не са развити на едно и също ниво и трябва да се постави акцент върху тези части от развитите райони, които имат изоставане, що се отнася до екологичните цели. Относно целите за изменението на климата, ние искаме да се акцентира върху спестяването на енергия, използването на възобновяеми енергии, да се премине от 20 на 25% за по-развитите региони и да се премине от 6 на 15% за по-слабо развитите региони. В член 4 и 5 трябва да се засили предложението на комисията, що се отнася до инвестициите в екосистеми и биоразнообразие. Да можем да се адаптираме към промените в климата, да извършваме превентивни мерки, като запазим работните места. Относно показателите е важно те да отговарят на целите Европа 2020. и целта за устойчиво благосъстояние. Не трябва да имаме само количествени показатели, но да имаме показатели, свързани с промените в климата, превенцията на риска, показатели, които ще ни позволят да измерваме състоянието на екосистемите. Развитието трябва да бъде свързано задължително с опазването на околната среда. Аз е, трябва сега да отида в, е, на разискване в регионалната комисия. Не, всъщност, е, извинете, още двама искат да взема думата. Петър Лиза и София Кони и след това докладчикът. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че като Комисия по околна среда трябва да подкрепим особено комисар Хан. За първи път е, темата околна среда, опазване на климата, енергийна ефективност се представя в тази форма. Аз мисля, че по политически причини има смисъл, ако е, подкрепим комисията по начин, е, който да увеличим процентите, както предлага докладчика, защото ако съкратим процентите, това не би задоволило всички държави членки. Трябва да подкрепим комисаря и тук смятам, че докладчикът върви в правилната посока. Едно предложение от мен. В досегашният регламент е, темата за устойчив туризъм беше приоритет. За съжаление, този приоритет изчезна. Комисията казва, че проектите могат да продължат въпреки това. А смятам, че е, устойчивият туризъм е един от приоритетите на нашата комисия. Затова бих се радвал, ако този приоритет приоритет остане. Е, смятам, че подобни смислени проекти е, трябва да продължат да е, получават подкрепа и в бъдеще. Благодаря на Петър Лиза, София Кони. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също искам да поздравя и да благодаря на докладчика за качествената работа. Много неща бяха вече казани. Както каза и Питер Лизе, трябва да подкрепим комисаря Хан в различните аспекти, които той включва в тази политика, които са важни за околната среда, за биоразнообразието и прочие. Относно тематичните тематичните аспекти. Аз ще направя предложение за изменение по член 3 трябва да се премахне, според мен, на параграфа, в който се говори, че се забраняват е, някои инвестиции е, в е, основни услуги за гражданите. Защо да става това, след като гражданите очакват от Европа да ги подкрепи? Затова предлагам това да се заличи. Както каза вече Европейския парламент, в чрез свои резолюции някои инфраструктури, като тези свързани с водоснабдяването, са в добро състояние в една държава членка, но в други, в други държави членки са зле и че те не могат да се ползват от финансиране по регионалната политика за подновяване на инфраструктурата. Мисля, че трябва да да помогнем на местните власти да създадат качествена инфраструктура на своя територия. Те, особено там, където те са в лошо състояние или пък държавата няма достатъчно средства за да ги подкрепи. Относно устойчивото развитие, ние трябва да обърнем особено внимание на електромобилите. Това е важно за устойчивото развитие. Трябва да се подкрепи връзката между съоръженията за презареждане на електромобили и развитието на ползването им. Относно спорта, спорта след приемането на Лисабонския договор се разглежда като аспект на здравеопазването, за това трябва да се гарантира достатъчно инвестиции за развитие на спортната инфраструктура във всички европейски региони, защото в някои от тях няма достатъчно спортни съоръжения, което не насърчава гражданите да спортуват повече. Благодаря и давам думата сега на докладчика Марио Пирило. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Радвам се, че успях да породя интересен дебат тук. Нямам претенцията да съм бил съвсем изчерпателен изготвих проект на текст, който да е открит за различни е, коментари, допълнения от страна на колегите. Мисля, че можем да се съберем и да се договорим относно най-добрите възможни решения тук. Последното, което ще кажа е, че имаме една доста добра възможност да действаме, тъй като комисията сега разглежда отново регламента. Трябва да използваме възможността за в бъдеще този регламент да обслужва нуждите на всички 27 държави членки. Благодаря. Благодаря, Марио. Крайният срок за внасяне на изменения е 14 май 12 часа. В Комисията по околна среда на 20 и 21 юни ще гласуваме това становище, а в Комисията по регионално развитие на 11 юли вероятно гласуването в пленарно заседание ще стане през септември след лятната почивка. Благодаря. Сега преминаваме към 18-та точка от дневния ред. Колегата Софи Окуни. Подготвила е доклад от наше име и давам думата. Госпожо Окуни, имате думата. Oui. Господин председател, благодаря, уважаеми колеги. Вие знаете, че вече сме имали обмен на мнения, обсъждали сме този доклад. Този законодателен пакет има три основни цели, а именно да насърчат развитието на електронната идентификация на едрия рогат добитък за тези животноведи, които искат да го въведат. Освен това да се разведат, развива паралелно технологията да се намали административната тежест на фермерите. Все още не е завършена работата по това досие, но искам да ви припомня как се разви а, този пакет. Бяха направени две предложения от комисията на 30 август миналата година. През октомври бях определена за докладчик и аз представих миналият януари моя доклад, но има конфликт в компетенциите между комисията Агри и Енви, затова процедурата беше блокирана близо 6 месеца. През април комисията публикува изменение, Комисията по околна среда беше определена за компетентна комисия. Неодавна комисията предложи промяна в първоначалното си предложение. Ето защо аз предложих да приканим Европейската комисия да представи тези изменения, за да проведем днес разискванията съвместно Комисията е тази, която трябва да обясни предложенията за изменения, а след това да имаме обмен на мнения по въпроса. Благодаря, казва председателя. Давам думата сега на комисията. Yes, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика госпожа Окони за тази възможност да обясним. Да, това, което казва госпожа Окони е вярно. Комисията имаше първоначално предложение. Имаше предложение, прието от колегиума на комисарите през август 2011 година. Повечето, ако не всички от вас, са получили ново предложение през април тази година. Нека да обясня защо има ново изменено предложение. Добре е да поясним, за да намалим притесненията След уважаемите депутати. Както добре знаете, първоначалното предложение, прието през август 2011 година, имаше за цел, освен друго, да гарантира единни условия за налагането на санкции, когато има несъобразяване с разпоредбите за идентификация и етикетиране на говеждо. В съответствие с член 22 от първоначалното предложение, комисията определя единни условия само чрез актове за изпълнение. След повторно разглеждане на различните ситуации по силата на член 22, правните служби на комисията счетоха за уместно да предложат нов текст, в който се поясняват правомощията на комисията и в който се дава нова възможност на комисията да приема по силата на член 290 от договора делегирани актове, за да се допълни базисния акт относно налагането на административни санкции. Това е правният подход. В новото предложение, това, което получихте последно, то трябва да е в основа на преговорите между институциите. Та там ще видите, че има изменение на член 22, като основната цел е да се допълнят правомощията на комисията чрез делегираните актове. Добре знаете, че когато променяме нещо в основния скелет на регламента има и последици за преамбилните точки, така че две преамбилни точки са променени. Единствената промяна обаче всъщност е свързана с увеличаване на правомощията на комисията по силата на член 22. Това е всичко. Естествено, отворен съм за коментари, предложения и така нататък. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Дагмар от Берант. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на докладчика за госпожа Окуни и на комисията. Още веднъж беше подчертана ролята на комисията. Аз като политическо политическа препоръка бих е, посочила винаги при делегираните актове да се очита ролята на парламента. Би било по-добре, ако оказвате това. Това е инструмент, е, срещу който ние не можем да е, противодействаме и е, смятам, че техническото изменение, което е включено в е, предложението, е предложение, което аз бих препоръчала на моята политическа група да го приеме такова каквото е. Госпожа Окуни също посочи това. Основните точки трябва отново да бъдат е, обсъдени. Става дума за задължителното електронно означаване. Може би ще трябва да приемем време на разпоредба за това. Също така въпросът, който е свързан с доброволното маркиране или означаване от държавите членки. Е, знае се, че в Сълскостопанската комисия ще бъдат прияти неща, които ще ползваме и ние, иначе нямам какво друго да кажа, по съдържанието на електронното означаване обаче бих могла да кажа много неща. Благодаря на госпожа Род Берент. Следващия докладчик в сянка Рика Мана. Госпожа Мана. Благодаря, господин председател. Аз мятам, че предложението на комисията е добро, напълно приемливо. Що се отнася до електронната идентификация, тя трябва да се насърчава. Когато става въпрос за едри рогат добитък, аз обаче не подкрепям предложените срокове. По отношение на предложението, свързано с доброволната идентификация, трябва да кажа, че то е добро. Стига да няма проблеми, да няма заплаха за здравето на потребителите. Аз лично смятам, че няма да има проблеми, така че новото предложение е напълно приемливо за нас. Колеги. Благодаря. Не виждам други колеги, които желаят да вземат думата. Така че давам думата още веднъж на докладчик. Маля. J'ai donc 20 minutes, c'est ça, Monsieur le Président разполагам с 20 минути, нали така, господин председател? Що се отнася до новото предложение на Европейската комисия, аз съм съгласна с колегата, която се изказа преди мен. Малко изненадващо е, че се прави ново предложение 7 месеца след първоначалното. Делегираните актове са процедура, която е много по-благоприятна, що се отнася до участието на Европейския парламент. Затова аз съм съгласна с колегите. Относно останалата част на доклада има много неща, които могат да бъдат казани, но сега няма да разполагаме с такова време. Благодаря. Краен срок за внасенето на изменения. Той няма да бъде променен. Така се споразумяха докладчиците в Сянка. След това ще се гласува в Енви и след това, вероятно, през септември или октомври в пленарно заседание. Благодаря най-сърдечно за концентрираната работа днес. Беше дълго заседание днес. Пожелавам ви приятна обедна почивка и най-късно утре ще се видим отново на пленарно заседание. Добър апетит!